градска мобилност на госпожа Карима Дели. Заповядайте. Мадам ла комисар. Госпожо комисар, скъпи колеги. Утре 80% от европейците ще живеят в градска среда. Следователно, градската мобилност трябва да бъде право за всички, за тези, които отиват с транспорт на работа или които отиват да си търсят работа с градския транспорт, за тези, които искат да учат, за тези, които искат да отидат на доктор или на заболекар, тези, които отиват на стадион да гледат матч или кино. За всички тях градската мобилност е хлябът наш насъщен. Има, разбира се, още какво много да се направи, за да задоволим всички изисквания. Освен това, градската мобилност страда от загубата на време, от замърсяването на въздуха, от задръстванията, от използването на индивидуални моторни превозни средства с скъп бензин. Нека да върнем на жителите техните градове. Така иска пове, така гласи повелята на времето в навечерието, даже след откриването на КОП-21 в Париж, когато всички се опитваме да изпълним поетите ангажименти до 2050 година. През 2015 година да дишаш въздух значи да се самоубиваш. Следователно имаме и здравословна гледна точка и тя е не по-малко спешна. Възрастните хора, бременните жени, малките деца. Какво могат да направят, за да избягат от замърсяването? Това, замърсяването е болестта на 21 век, както признава ООН. Следователно, трябва да се погрижим за нашето бъдеще. Трябва да избягаме от, от нефтената диктатура и освен това да се погрижим и за тези, които загиват заради пътнотранспортни происшествия. Как можем да го постигнем, като намалим употребата на коли? Тоест има и друга социална страна на тези спешни приоритети. По повод сега на градския транспорт и на достъпа до него, не всички могат да си го позволят е, или защото няма такъв транспорт, или защото е много скъп. Градският транспорт, с други думи, е крайно необходим, за да може да се придвижим от едно място на друго, да се грижим за економиката, за социума и за околната среда както и да се грижим за настоящите и бъдещи поколения. За да постигне всичко това, Европейският съюз трябва да бъде амбициозен в целите, които си поставя в 21 век. Ефикасността на нашето енергийно действие, ефикасността на грижата ни за градската мобилност. Нека да забравим за дизела и за бензина. Нека да помислим за трамваи, лифтове и велосипеди. За интермоделността, за железопътните линии и тяхната интермодалност, която може да се комбинира с градски транспорт. Разбира се, че има много препятствия. Има лобисти, най-важното автомобилното лоби, което се възползва от статуквото. Но да не забравяме и отговорността, която носим. Трябва да сме амбициозни законодатели. Ако искаме тази комисия, вашата комисия, госпожо Булк, да бъде комисията, която намери решение. Така ни обеща председателят Юнкер. Разчитаме на вас, гражданите разчитат на нас и нека да не ги мамим в тези им очаквания. Затова смятам, че градската мобилност трябва да бъде приоритет. Благодаря. Сега има думата комисар Булч. Президент. Госпожо председател, уважаеми депутати, госпожо Дели, Докладът, който ще бъде прият днес, е резултат на много интензивен труд. Той е цялостен, вдъхновяващ и се радвам да кажа, че в голяма степен съзвучие с мисленето на комисията. Благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на всички, които работиха по доклада. 500 изменения бяха представени, което показва колко много енергия, колко много мисъл беше вложено в изготвянето на доклада. Доклада показва, че градовете са от все по-нарастващо значение за всички нас, защото все повече от нас живеят там. 80% от гражданите на Съюза живеят в градове и е логично да се справяме с сериозни предизвикателства, като а, задръствания, замърсяване на въздуха, емисии на СО2 и прочие. Предложените решения могат да бъдат приложени. За мен са важни две неща. Първо, устойчивост и градските планове за мобилност. Те са доказали своята важност като инструменти, действат добре и това е насърчително за усилията ни да насърчим градовете да обменят най-добри практики. Когато сте в избирателното си на райони, моля да пропагандирате тази дейност. Интелигентни транспортни системи са другата сфера. Знаете, че ние имаме платформа и ние искаме да се насърчи развитието в тази област в най-скоро време. Вашия доклад признава огромния потенциал на цифровизацията за мобилността и логистиката в градовете. Напълно сме съгласни, че цифровизацията на транспорта, това също за мен е първостепенен приоритет. На следващо място инвестиции и иновации. Те насърчават създаването на работни места, както и растеше. И трябва да видим как можем да подкрепим градовете да привличат повече инвестиции в крепа на иновациите, които от своя страна да подкрепят устойчивостта. Има огромни възможности в тази област. Чист транспорт, декарбонизация на транспорта, всичко това има огромни ползи. Декарбонизацията не трябва да се свързва само с разходи, а трябва да разглеждаме от гледна точка на инвестициите. Урбанизацията е глобална тенденция и се надяваме, че ще работим по нея, така както работи по нея комисията. Уважаеми колеги, градската мобилност е всеобхватна тема, Мога да спомена още много елементи – безопасност по пътищата, споделената економика, ЕФСИ, СЕФ, кохезионни фондове, мултимодалност и много още. Но сега очаквам разискванията. Тук, в пленарна зала, очаквам да чуя конкретните ви коментари и с удоволствие ще отговоря в края на разискванията. Благодаря, давам думата на колегата Еви от комисията Енви, но не е в залата. Давам дамата, думата тогава на госпожа Виркунин от името на НП. Благодаря. Действително, градовете трябва да инвестират в гладкото протичане на процесите в транспортния отрасъл. Това е важно както за нас, пътниците, така и за околната среда. Ефикасно функциониращ отрасъл на транспорта пести както време, така и пари. В бъдеще ще използваме много различни видове транспорт, като автомобилен, железопътен, но ще се придвижваме също така и с велосипеди, както и пеша. Има седем различни варианта за придвижване. И нека направим така, че гражданите вземат своето решение в полза на най-екологосъобразните такива. Радвам се, че комисията излиза с правилните предложения, най-вече в областта на цифровизацията. Има и много други възможности, като интелигентни транспортни системи, съвместно ползване на автомобили и ползването на услуги, подобни на тези, които предлага Uber. Госпожа Андерсон от името на социалистите за една минута. Благодаря. Наистина е много важно да държим сметка за, всич... за цялото разнообразие на нашата градска и селска среда. Това е изключително интересен доклад, който се съсредоточава върху проблемите на градската мобилност в Европа. Също така искам да кажа, че този доклад е конструктивно настроен и по отношение на иновацията. Както каза докладчицата, това е част от програмата за екологично, екологоцелесъобразно развитие на нашата економика. Именно тук искам да чуя какво мислите вие, госпожо комисар. По повод на сигурността по пътищата, трябва да кажем, че има още какво да се направи. И следователно ние, като представители на нашите избиратели, трябва да дадем глас на тези тежнения, които смятат, че смъртта, смъртността по пътищата е неприемливо голяма. Госпожо комисар, какво мислите да предприемете по този въпрос? Много от градовете е, са понякога разделени като с пропаст между бедни и богати квартали. Как можем да помогнем на бедните да преодолеят положението си и да си намерят работа, ако не чрез градски транспорт, който да им помага да се придвижва до работното си място? Всички сме за едно единствено изменение, което се ползва с подкрепата на всички, така че моля всички наистина да гласуват за. Господин Тушановски, за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, като бивш кмет на голям град и като ръководител на регион в Чешката република, съм натрупал много опит в областта на градската мобилност. Бил съм в контакт с много хора от различни места в Европа и зная, че всеки град има своите исторически специфични условия и специфични потребности. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа, както и за това, че взе предвид някои от нашите бележки. Все още има някои съмнения по отношение на устойчивата градска мобилност, що се отнася до забраната на дизеловите двигатели. Ние трябва да подкрепиме мобилността, но аз съм против. Госпожа Грапини има въпрос. Доколкото разбирам,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 Votre micro, monsieur. Господин Тушеновски за отговор. Моля да включите микрофона си. Съгласен съм че се нуждаем от повече устойчивост в градския транспорт. Мобилността е изключително важен въпрос, но забраната на определени двигатели не е решение на транспорта. Декарбонизацията може да стане по друг начин, ние не знаем какво ще се случи на пазара на автомобили сред години, за това искам да проявим смиреност и да изчакаме а, научните доказателства. Благодаря, господин Ван Милтенбург. Благодаря, госпожо председател. Всеки европейски град е уникален. Затова трябва да приложим подход съобразен с местните особености. Европа трябва да изиграе водеща роля в областта на действията по отношение на климата, в опазването на околната среда и в областта на движението по пътищата. Трябва взаимно да се учим от опита си, за да установим интелигентни транспортни системи. Трябва да установим екологосъобразни и безопасни транспортни системи можем да спестим и немалко средства, като осъществим преход към ползването на велосипеди като средство за придвижване. Много хора се придвижват с колите си на много малки разстояния. А в Германия и Холандия, например, повечето хора се придвижват с велосипед. Това се отразява добре на здравето им, както и на околната среда. В Европа трябва да настояваме за устойчива мобилност. Госпожа Килонен от името на Обединената левица за една минута. Благодаря. 25% от емисиите на въглероден диоксид се дължат на транспорта и следователно имаме по-малко кислород именно по тази причина. Крайно време е вече да отворим очи и да променим начина си на живот. Субсидиарността е чудесен механизъм, но за съжаление често се използва за като претекст, за да не се предприемат по-строги мерки. Градският транспорт понякога е наистина опасен, защото именно пътните происшествия се случват с някои средства на градски транспорт. Комисията, следователно, трябва да бъде по-стрикна към държавите членки и приветствам този, този вид промяна. Господин Фокт за една минута. Благодаря, госпожо председател. В съображенията на текста заявявате, че трябва да окажем въздействие върху държавите членки, така че да осъществят преход към превоз по вътрешните водни пътища и в рамките на железопътния транспорт. Много европейски градове могат да бъдат достигнати, като се използват вътрешни водни пътища. Мисля, че голяма част от товарните превози могат да се прехвърлят именно към тези маршрути. В рамките на железопътния транспорт се наблюдава също нещо подобно. Превозите се прехвърлят към пътищата към шосейния транспорт, като например все повече се използват автобуси и автомобили. Това се отразява неблагоприятно върху околната среда, води до задръстване и до по-голямо натоварване на шофьорите. Мисля, че трябва да работим повече в посока на улекотяване на движението по пътищата. Господин Ван Декамп. Благодаря. Мисля, че обществена тайна, че този доклад не се роди толкова лесно. Зелените имат доста силни идеи, свързани с развитието на градовете. Но основният въпрос, който винаги трябва да се поставим, е свързан с субсидиарността. Какво ще направи Европа за градовете? Какво ще позволи тя на градовете да бъде направено от тях. Тук трябва да държим сметка за субсидиарността. И това беше един от пунктовите, които бяха разисквани най-много. Необходимо е да има новаторство, необходимо е да имаме чисти градове, но това няма да се постигне чрез използването на традиционни автомобили само. Имаме доклад по собствена инициатива, резултатът е такъв какъвто е, желая успех. Благодаря Господа Ривол. Благодаря, госпожо председател. Градската мобилност наистина е едно от големите предизвикателства на 21 век, защото свързва екология, економика и социално измерение. За да бъде издръжлива тази градска мобилност, тя трябва да бъде екологоцелесообразна и да допринася за борбата срещу климатичното изменение. 25%, както казахме, от замърсяването произхожда именно от транспорта. Следователно, нашата политическа отговорност се състои в това да превърнем градската мобилност в е, фар на нашата политика. Искам да подчертая проблемът с, с е, дизела и бензина и желанието ни да, се, да преминем към друг вид по-екологично чисти горива. Е, тази градска мобилност също така гарантира териториалната кохезия и борбата срещу бедността. Съжалявам, че десницата блокира някои от измененията, които вървяха именно в тази социална посока. Благодаря. Пани Przewodnicząca. Благодаря, господин Злотовски, за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, животът в градовете при всички положения има своите недостатъци. Един от тях са проблемите с транспорта. Претовареността на движението, смъртните случаи по пътищата, несъобразената с нуждите на гражданите транспортна инфраструктура. Това са проблеми, с които се сблъскваме ежедневно. Няма да се справим с тях окончателно, но поне можем да облегчим положението. Можем да използваме альтернативни видове транспорт, например. Това според мен е добро решение. Не бива да забравяме и други участници в движението по пътищата, като велосипедистите и пешеходците. Те трябва да бъдат по-добре защитавани в градските райони. Докладът съдържа немалко добри предложения, но не мога да се съглася с едностранчиво поставения в него акцент. Прекалено много се акцентува върху шофьорите, според мен. Господин Пипер за една минута. Госпожо председател, градската мобилност е област, в която може да се обменят опит и най-добри практики в рамките на европейските програми за финансиране. Но дали това е тема, по която трябва да законодателстваме? Трябва да законодателстваме по въпроси като таваните за емисиите, но не като използваме доклади като настоящия. На съвета на министрите на транспорта не му хрумна нищо по-добро от това да проведе среща на високо равнище, посветена на колоезденето. Нима нямаме други по-сериозни проблеми в Европа. Госпожа докладчика се опита да излезе с разумни предложения, но Какви са всъщност те? Създаването на специални дни за придвижване само с велосипеди и други подобни инициативи. Не би ли трябвало обаче, вместо да поставяме началото на подобни действия, да се погрижим за по-сериозни проблеми? Нека не въвеждаме квоти за колездачите, а по-скоро квоти за приемането на бежанци. Колегата Тапардел. Париз, în cadrul COP21, un eveniment cheie, care urmărește să evidențieze impactul pe care îl poate avea de... Благодаря. По повод на въглерните емисии в транспортния сектор, Европейският парламент винаги е бил ваш съюзник и беше такъв, когато разписвахме Бялата книга за транспорта, така че нека отново да приобщим този въпрос към градската мобилност по време на 6 години работех в градския съвет в Букурещ и разбрах, че има само един единствен начин да живеем в мир и съзвучие с тази нова четвърта индустриална революция, именно чрез транспорт, който ни позволява градска мобилност. Аз като депутат, европейски депутат, определено работя за предложения за транспорт, за логистика, за обществени услуги, които да са по-ефикасни, както и за информация за альтернативни транспортни средства на гражданите. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Монтеро за една минута. Госпожо председател, много важно е да насърчим приобщаващи програми за градска мобилност, да насърчим използването на обществения транспорт, както и на транспорт, който замърсява по-малко. Новите форми на мобилност, базирани на споделяне, на економиката на споделянето, трябва да получат нов тласък. Но аз не съм съгласна с някои от предложенията. Например, принуждаването на хората да използват велосипеди. Искате да прогоните автомобилите от градовете, но в доста от градовете няма други альтернативи. Затова ни е необходима една балансирана градска политика – да не се предпочита един вид транспорт за сметка на другите при спазване на принципа на субсидиарност. Мобилността е в ръцете на местните власти. Това е тяхна изключителна компетенция. Благодаря, господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Климатът, общественото здраве, социалната сфера, това са все области, които сме изправени пред огромни проблеми. Няма да можем да постигнем целите си в областта на климата, ако постоянно заливаме европейските производители с нови и нови законодателни актове. Опасявам се, че ще бъдат уронени европейските стандарти. Произвеждат се превозни средства, излъчваните от които емисии са два пъти над предвидените в законодателството прагове. Нормативната ни уредба трябва да е също толкова амбициозна, колкото и целите, които сме си поставили, за да подобрим общественото здраве, за да намалим емисиите и да опазим околната среда. Градската мобилност е важен въпрос трябва да създадем необходимите за нея пространства и инфраструктура. Господин Кели. Uh, uh, Благодаря. Всички споменават е, е, КОП-21 и мога да ви кажа, че намирам контекста на днешният небаз за градската мобилност е свързан и с него. С толкова много жители на градски региони тук в Евросъюза, това е наистина много важен въпрос. Следователно, трябва да намерим начин да го съчетаем с необходимостта от обезвъглеродяване. Искам да надам пример от моята страна, от моята страна, където градският съвет или кметството слага особен акцент върху този вид действия. Тези действия обаче не винаги са под контрола на местните общини. Следователно, ние като европейски законодатели трябва да създадем необходимата регулаторна рамка, за да могат местните общини да се грижат както подобава за качеството на живота на своите граждани. Благодаря. Господин Мариас, планове за устойчива градска мобилност – имат пряка връзка с обществения транспорт. 80% от е, хората живеят в градовете, над 30% е, от сериозните пътни происшествия се случват именно в градовете. Затова трябва да гарантираме е, достъп на хората, да имат те достъп до своите работни места и също времено да гарантираме тяхната безопасност, да имаме системи на транспорт, които да са по-ефективни, да използват по-малко енергоисточници. Необходимо е местните власти да разполагат с достатъчно средства, за да се справят с тези проблеми. Трябва да бъдат поставени цели, свързани с намаляване на замърсяването от транспорта. Благодаря. Госпожа Саланова има думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на госпожа докладчика и на всички докладчици в Сянка. Ключът към решаването на проблеми в дългосрочен план, като проблемите с емисиите и замърсяването в градовете, е по доброто управление на градския транспорт и създаването на по-добри връзки, най-вече между градовете и край градските райони. В бъдеще все повече ще се търсят услугите на обществения транспорт. Трябва да работим също и за разработването на нови технологии в областта на транспорта. Има и още нещо важно, а именно защитата на уязвимите участници в движението по пътищата. За тях трябва да се изгради добра инфраструктура, Председнице, поносна съм jer съм sudjelovala u организации първог дана. Благодаря. Аз съм много удовлетворена от факта, че успях да организирам мероприятие миналата седмица по именно тези въпроси, за да стимулирам употребата на градски транспорт. Въпреки нашите усилия, за съжаление, градският транспорт е сектор, където се увеличават все повече и газовите емисии. Освен това се увеличава и броя на населението на нашите градове и това ще се отрази върху екологията, както и върху здравето и жизнения стандарт на нашите съграждани, да не говорим пък за потенциалното повишаване на катастрофите по пътищата. Следователно, градският транспорт трябва да бъде по-енергийно ефикасен и да е ползва повече възобновими енергии, е, които гарантират по-малко въглеродни емисии. Освен това трябва да бъде достъпен за всички съграждани. Уважаема госпожо председател, приветствам доклада за устойчивата градска мобилност. В него се посочват основните предизвикателства, свързани с по-голямата мобилност в века на цифровите технологии. Трябва да приложим индивидуализиран подход, като вземем предвид индивидуалните потребности на отделните градове и райони. Не бива да прилагаме подхода отгоре надолу. По-скоро трябва да подкрепим действащите лица по места. Във връзка с това може да ни е много полезен обменът на най-добри практики. На общо европейско ниво трябва да излезем с решения в краткосрочен план, например за стандарти за предоставянето на данни. Така доставчиците и ползвателите на услуги, свързани с инфраструктурата, ще имат достъп до необходимата информация. Едновременно с това трябва да се гарантира и надежна защита на данните. Надявам се, че докладът ще е повод за това да отдадем по-голям приоритет на електромобилите, като например използваме електроавтобусния транспорт. Госпожа Шулин. Благодаря, госпожа председател. Много важно е градовете да развият устойчива мобилност. Най-скоро време трябва да се инвестира в иновациите в градовете. Устойчивата мобилност в градовете изисква съчетаването на различни видове на транспорт, например велосипеди, придвижване пеш, многомодален транспорт. Всеки вид транспорт има своите предимства и недостатъци. Устойчивата мобилност не е нещо непостижимо. Тази мобилност не трябва да се счита за някакво много трудно начинание – ние трябва да си обясним защо хората вземат определени решения и е време да гарантираме по-ефективни политики за гарантиране на устойчива градска мобилност. Господин Крамер, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, колите убиват градовете ни преди 43 години, през 72 година, тази мисъл бе изказана от тогава младия управляващ кмет на Мюнхен, Ханс Йохен Фогел. Ако използваме изцяло възобновяеми енергийни източници, то ще спре убийството на градовете. Всеки ден в Германия десетки хектари изчезват под бетона на градовете. През месец октомври министрите на транспорта на Европейския съюз единодушно взеха решение за въвеждането на ден, в който да се придвижваме само с велосипеди. В доклада се заявява също така, че над половината от товарните превози в градовете може да се извършват с товарни велосипеди. Представете си в Париж, Берлин, Мюнхен, Лондон да изчезнат 50% от товарни личните автомобили. Това би било чудесно. Какво можете да направите, госпожо комисар, за по-широкото използване на товарните велосипеди? Господин Шогор, една минута. Благодаря. С оглед на проучването на комисията, където четем, че градската среда поражда 25% от емисиите на вредни газове в областта на транспорта, е очевидно, че трябва да се предприемат мерки. Ако ли не, нещата ще се влушават все още повече. Всички сме съгласни, че градската среда и мобилността в такава трябва да бъдат сред нашите приоритети. Следователно, трябва да работим за такъв вид транспорт, който да гарантира устойчиво и еколого целесообразно развитие. Надявам се, че и комисията и държавите членки ще работят именно в, в тази посока и ще прилагат новативни практики в тази област. След това трябва да се помисли и за държавните поръчки в тази сфера. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Давам отново думата на комисаря Булц. Благодаря ви, госпожа председател. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, благодаря ви за направените коментари, както и за поставените въпроси. Позволете ми да коментирам малко по-подробно някой от тях и да ви кажа какво предстои. Ние всички ставаме все повече свидетели на предизвикателството, свързано с транспорта. В своята бяла книга комисията се постави цели за ресурсно осигурена градска мобилност. През 2013 година беше конкретизирано как да се постигне тази цел. Това даде нов тласък към за изпълнението на пакета. С вашите усилия ние ще насочим усилията си там, където можем да постигнем добавена стойност при пълно спазване на принципа на субсидиарност. И в частност планираме един по-цялостен подход за устойчиви градове, като насърчаваме търговски решения. също да се изпитат на практика предвидените в стратегия 2020 възможности. Намирането на финансиране е също и по линия на публично-частните партньорства и на ЕФСИ. Обмен на практики на ниво Европейския съюз може да има много силен ефект – Позволете ми сега да отговоря пряко на някои поставените от вас въпроси. За товарните превози имате пълната ни подкрепа в това отношение. Имаше документ от 2011, където се говори за нулеви емисии до 2300, така че а, зелена градска логистика е нещо, което сме предвидели в програмите ни, нещо, което е в съзнанието ни. Другите въпроси се отнасяха до пътната безопасност. Това е особено важно за най-уязвимите лица, участници в движението. Ежедневно настояваме държавите членки да направят още повече. Работим в тясно сътрудничество с унези, които имат най-лоши показатели според статистическите данни. Ние ангажираме заинтересованите страни в тези държави за да се намалят случаите на смърт и те да достигнат до нула в бъдеще. Господин Крамер и някои други колеги споменаха други важни елементи за намирането на екологосъобразни решения за товарните превози в градовете. Ние търсим а, такива нови решения. Бяха поставени няколко въпроси, бяха направени коментари, свързани с дизеловото гориво. Разбира се, трябва да подобрим системата а, при одобрението на автомобилите преди пускането на пазар. Им трябва да има по-добър контрол, по-голяма независимост при извършването на изпитванията. И аз съм за това да има тестване не само в лабораторни условия емисиите, но и в реални условия при движение. Що се отнася до подобряването на информираността? Комисията насърчава мултимодалния транспорт. Това е заложено и в Европейската седмица за мобилност. Насърчава се използването на обществения транспорт, на споделения транспорт и това е добър път който да следваме всички ние в бъдеще. Искам да се върна на коментара, свързан с предвижването с велосипед. Нека да не пренебрегваме ползите не само по отношение на здравето, но също и в економическо изражение за дружествата. Имаме декларация на съвета и в рамките на нашия мандат ние ще окажем подкрепа. И в заключение, позволете ми да кажа още няколко думи по-общ план. Ангажираност на всички нива на управление е от особена важност, за да имаме интелигентни, добре свързани и екологосъобразни градове. Да се използват нови е, идеи, това, разбира се, трябва да е съобразено с мандата ни. Необходимо е да се насърчи създаването на качествени работни места, генерирането на благосъстояние. В моя портфел е записано, че трябва да се обърне внимание на инициативата за декарбонизация от 2013 година. Така че аз съм готова да работя заедно с вас, нашата планета да изглежда по-добре, отколкото изглежда днес. Госпожа Дели има думата. Благодаря. Искам да се обърна към колегите от НП и да нанеса някои поправки в казаното от тях. Нека да им посоча, че в доклада не е записано, че забраняваме колите. Пише, че забраняваме колите в центърът на градовете особено ако се придвижват с конвенционално гориво, както пише в Бялата книга на господин Ван де Камп. Тоест, не ни казвайте какво не пише в нашия доклад, а се придържайте към истината. Сега, какви разрешения предлагаме? Предлагаме реални такива, амбициозни, цели за употреба на велосипед до 2025 година, двойно повече градски транспорт до 2030 година, ден на велосипеда, ден без коли и прочие и прочее, както и специален план за устойчива градска мобилност за всички европейски градове. Разбира се, трябва да ограничим и максималната скорост, за да няма ППТ в, по нашите градски улици. Нека да инвестираме в крайна сметка в градската мобилност – това е част от евровинетката, това е част от плана Юнкер, т.е. има причини да работим по този въпрос и да не забравяме, че има и други начини за интелигентно предвижване от точка А от точка Б, например в, с, с колата на приятел или предви... карайки пътници в нашата собствена кола. Ако пропуснем тази възможност, жертвите ще бъдат нашите съграждани, които, освен всичко, вече бяха жертви на маневрите, с които се манипулират емисиите дизел на някои коли. Това е за наше добро и за доброто на планетата. Благодаря. Благодаря. С това приключваме разискането по този въпрос. Гласуването ще е след малко.